Уважаеми колеги, ще започнем работа. Да не наказваме тези, които са дошли на време, нали, както е приказката. Казвам добре дошли на всички присъстващи по точка 10 от днешния дневен ред. Сега предстои да чуем представяне на проекта с хубавото име Opera Vision. Възоснова на успешната платформа Опера в рамките на Творческа Европа. Оттам е и финансирането. Опера Vision е разработена от Сдружението и се управлява на е, оперите и фестивалите и за това казвам Добре дошъл, дошли на нашите гости, госпожа Одри Юнгърс, генерален менеджер на Opera Europe и господин с простото име Люк Ошона си, управли, ръководещ проекта Opera Vision те ще ни представят, е, представят проекта. Извинявайте за малобойното присъствие, но считам, че присъстващите ще бъдат е, много заинтересовани от това, което ще ни кажете. Слушаме ви и ви казвам добре дошли. Заповядайте. That, that to... Благодаря ви за приветствието. Ние представяме дигитален проект, естествено. Много хора ни гледат на компютрите си. Тук сме дошли да ви кажем за нашия проект. Ще ви направим една, е, едно кратко изложение, една презентация за около 10 минути, да ви кажем за Opera Vision. Ще споделим с вас някои ранни идеи, които имаме за бъдещето. И накрая, разбира се, е, можете да задавате въпроси. Opera Vision е проект, е, който наистина е за цифровата епоха. Ние смятаме, и вярваме в а, мощта на живите а, представления, независимо от това какво говорихме тук за цифрова, цифровия свят, за да може хората да споделят това голямо европейско изкуство, да може да го споделим с всеки, който има интернет връзка. Ние създадохме www.opravision.org няма пароли и тук има безплатен сайт с много прояви на живо и възможност да се видят тези продукции също така в продължение на 6 месеца по заявка. И тук, както виждате, имаме допълнителни характеристики, материал, зад колисен материал за младите зрители. Също така има една, един раздел за младите творци и тук, което виждате, е от операта Ксеркс, която ще бъде пусната по системата от е, Комиша Опер. Програмата ни съществува на базата на платформата Opera. Opera Europe е Европейското сдружение, изгради тези проекти, за да помогне на нашите членове да се справят с различните начини, по които нашите зрители подхождат към изкуството, за да може да се използва различно не, различно ниво на експерт, експертни умения. Това са редовни престъпления. ние качваме на филмов материал живи представление. Това са нашите партньори. Това са много добре известните имена, като Кралската опера Ковен, Гарден, Театро Реали, Мадрид. Има също така национални институции, Финландската опера, Националния театър в Прага, Латвийската национална опера в Рига, много важно е за нас, както казахме, да има оперни компании, които са и нови, например, Флан... Фландерската опера, също така опера Комик, в Френската опера Комик, Работим вече 15 месеца. През това време имаме 57 пълнометражни представления от 35 различни оперни компании. Така че ние сме включили не само 29 опери, за които говорих, но и други опери от още 20 страни. Предлагаме много добре известни заглавия на места, където се коренят тези оперни представления, например Тоска от Рим, разбира се. И резултатите бяха наистина много насърчителни, когато Театро Реал показа Лучия Дила Мермур преди 5 месеца. Получихме невероятна реакция. Около 95 000 впечатления бяха събрани. Ние също така хвърляме светлина върху по-мало известен репертуар. Мога да спомена нещо Ерос и Психея от Полската национална опера. Това не е опера, която а, се сеща обикновения човек а, от улицата, когато му кажат думата опера и вече имаме 23 000 души, които са го видяли. Имаме, е, ето, е, е, има един клип за, за колисната ни работа. Това е пример на материала, който показва, че режисьора и драматурга обясняват операта. А, Яначек го е предвиждал това произведение като детска опера. Много е важно да има допълнителен материал, който помага за представянето на операта. И така, през тези година и три месеца имаме близо 3 милиона зрители на различните канали, почти 3 милиона. И това се предава по три различни канали, близ, повече от 1 милион за цели опери, а също така можем да представяме материала и в социалните медии и така, че а, публиката да може да види различно съдържание. Opera Vision обединява а, изкуството в Европа. Това е 10% от зрителите – за да може операта да бъде успешен културен износ. Всяко представление трябва да има своя публика според творците, които изпълняват операта – Публиката идва от посочените страни. Това е международна марка, така да се каже, на изкуство. Успеха се дължи очевидно на силата на тези 29 оперни трупи, които създават този проект, но ние също така искаме да пуснем пипала към по-стратегически сфери. Това е всъщност сбора от нашите партньори, те са стратегически партньори, с които работим редовно. Списъкът е много дълъг, но може да обърнете внимание ние работим с Европейската асоциация на консерваториите и това сътрудничество ни даде възможност на 1 януари да пуснем а, сватбата на фигура на Фигаро и също така мислим за електронно обучение, мислим как може това да се използва като ресурс за културното образование в училищата. Е, чрез това сътрудничество ние ще можем да се вместим по-добре в учителските зали и след това оттам да отидем в европейските класни стаи. Нашия проект свършва през декември 2020 година. До тогава ще сме стигнали различна разнообразна публика навсякъде. Ще сме се свързали с гражданите на Европа. За нас Европа е едно средство за представяне на европейски ценности и а, прекрачването на географски граници и защото Opera Vision е много важна в нашата кампания, ние бихме искали да разгледаме и бъдещия потенциал на Opera Vision. Тук сме дали някои от ранните ни идеи. След 2020 година Vision смятаме, че ще представи по-разнообразно съдържание. Не само цели опери, които показваме, но и а, филмчета, които разглеждат различни аспекти на оперния репертуар. Тук става дума, както знаете, за достъпността. Ние бихме искали да засилим този аспект и да мислим как можем да въведем операта в дома на хората, не само на географски изолирани места, но и хора, които по някаква причина не могат да напуснат дома си. Ние а, бихме искали да издигнем оперната публика на по-ново високо равнище. За нас ние виждаме този проект като възможност да предложим допълнителни възможности за работна заетост, тогава когато е, оперите, оперните компании се учат една от друга. Това е нещо като възможност за цифрово обучение и потенциално повече работна заетост за оперните компании, които да работят независимо. Те могат да създадат сами своята дигитална стратегия. Благодаря. с удоволствие ще отговорим на въпроси, ако имате. Благодаря много за това наистина впечатляващо изложение. Честно си признавам, аз не съм голям любител на операта, Äh, но наистина постигнатото е чудесно. Миналата година и в комисията говорихме за достъпността на културата и вие давате сега един пример как дигитализацията може да помогне за по-широк достъп до културата в селските, в селските райони, но и е, за хора, които <clears throat> искат да идат на опера в Рим, но не могат е, а това е чудесна възможност да видят оперен спектакъл от Рим, Хелзинки или където и да е. Прекрасен пример за това как цифровизацията може да се използва за достъп до културата. Това е наистина образцов пример включително, пак ще кажа, за хора живеят в отдалечени райони с ограничена мобилност и така нататък. За всички тях това е чудесна възможност. Мога само да ви пожелая успех от тук на сетне, е, успех с проекта, е, което охотно ще направя. Сега да, да дадем ам, думата за изказвания. А, аз съм любител на операта, макар и не най-опитна, но с удоволствие гледам опера. Искам да чуя нещо повече за подхода ви към млади хора. Знаем, че не е толкова лесно, както с поп, етно и така нататък музика, но като гледам на тази филм за Хойстен Майдун, за най-малките, за популярни, известни композители. Така вие наистина можете да достигнете до тези хора, да им покажете какво могат да покажат на сцената, за какво да научат а, младите хора и как да участват в продукция. Това е много ценно. Как го правите във всекидневието, искам да попитам и второ за оперния отрасъл в Европа и предлагането на финансови модели за и подбор и обмен на експертни знания. Кажете нещо повече. Да, това е наистина много важно. Децата да участват в процеса. Много оперни театри работят по въпроса с ученици с малки групи. Това е наистина мощно средство. <clears throat> И ние е, изготвяме онлайн модули, е, които да използват, учителите да използват в клас, дори ако нямат съответна подготовка. Оперните театри и е, общо взето са ограничени в своите действия публика до е, една, един град, е, да речем хора от Бърмингам, Лици и така нататък, не могат да стигнат до операта, за да се образоват там. Затова е, ние създаваме тези онлайн модели, които учителите да използват в час. По втория ви въпрос правим доста неща и смятаме, че оперните театри в момента могат наистина да използват този процес. До преди няколко години, в, поне в редица сгради, положението бе различно. Човек можеше да се смята щастливец, ако успее да стигне до оперен театър и да гледа а, спектакъл Днес това вече не е необходимо, поне когато говорим за предаване онлайн. Самите оперни театри се учат един от друг и чисто економически това се отразява и на работата им. Те работят с малки екипи, което не се отразява на качеството, просто използват камера. И за това ние ги насърчаваме да използват, включително и независими продуценти, да работят в този процес. И в центъра на този процес, разбира се, предаването, излъчването. Като ние говорим и за изпълнителите, за начина на действие. Различните ни партньори използват инвестициите от комисията по различен начин. Някои са сключили общи споразумения с хора и оркестъра на операта, което е разумен начин за използване на инвестицията. Всички те осъзнават, че платформа като нас е прекрасна възможност и мисля, че това не отнема ресурси на оперните театри. Е, изпълнителите просто е, обичат да ни съдействат. Сега е, за издателските къщи е малко по-сложно. Там се следи за авторски права, и ние много е, работим с е, издателствата, е, защото картината е много пъстра. Но ние наистина излъчваме и някои от записите, са направени от самите издателски издателства и могат да бъдат гледани многократно. Силвия Коста, една минута. Много благодаря. Разказахте ни много интересни неща. Предходната програма се е наричала Опера, сегашната програма се казва Опера Вижен. Показахте ни също така колко зрители са се възползвали от вашата услуга. За Италия видях, че има четири театъра и опери, които участват в вашата мрежа. Има и част от програмата, която се казва Европа Инканто. Тази организация всъщност участва в вашата мрежа. Те имат доста опит с ученици, те подготвят младите хора да разбират по-добре оперното представление и като цяло ги доближават до оперното изкуство. Вие казахте, разбира се, че си задавате въпроса как да се инвестира повече в този сектор, но и ограмотяването на децата във връзка с операта е много важно. Казахте, че показвате също така какво се случва зад колисите, какви различни професионалисти работят там. Това е много важно. Казахте също така, че се излучват оперни представления онлайн. Това е свързано с авторски права и интелектуална собственост, искам да попитам дали мислите да представяте отделни професии или а, да обясните как се създава едно оперно представление, за да може операта да стане по-достъпна. В каква посока отива вашата услуга? Много благодаря, казва председателката. Моля за а, кратък отговор. Не мога да кажа кое е по-важната част от нашата работа. Ние работим и по двете. Програмата Opera Vision е голяма възможност за самите опери да се образоват но от друга страна, ако няма зрители, проектът няма смисъл. Така че Opera Europe от една страна е професионална организация и развива професионалните умения. Ние имаме специален екип, който развива професионалните умения и осъществява връзката с аудиторията. Толкова кратка бях. Много благодаря, казва председателката. Колегата Суника, е следващият оратор. Поздравявам го с добре дошъл в нашата комисия. След като колегата Богдан Вента стана кмет и ни напусна, новият ни колега ще вземе неговото място. Имате думата. Благодаря. Аз благодаря за поздравленията. Аз бях а, а, член на парламента, но бях в комисията НВ. Сега преминавам на полски. И така. Следя Следих с голямо внимание вашето представене и намирам, че този проект е изключително интересен. Но искам да ви обърна внимание и на начина по който нашите бюра на парламента работят в столиците. Там въобще не се говори за тези е, проекти, подобни на вашия. Може би трябва да даваме информация и за подобни проекти. Искам да попитам дали има субтитри и дали се показва изобщо някакъв текст по време на тези преки излъчвания, за да може действието да е по-разбираемо. Аз самият съм от Караков. Там е разположено едно от най-големите кина. И ние имаме договор с кино в Нью Йорк, което се е доказало като изключително полезно в времето. Ще се върна и към казаното от нашите гости – Твърди се, че операта не се свързва с националните театри е, или оперите в е, Полша. Може би това отношение е по-разпространено в е, Западна Европа. Веднага ще коментирам този въпрос. Аз ще кажа, че особено ни интересува репертуар на нашите полски колеги и бях впечатлен от е, техния подбор. Смятам, че тези а, е, малко известни опери трябва да е, бъдат по-познати в други части на Европа. За да може работата на нашите колеги да бъде оценена и на други места. Действително много важно е да има взаимодействие с слушателите. Когато отидете на опера, получавате веднага обратна връзка. Това не е така в широкия свят. А, ние осъществяваме пряка връзка с а, а, оперните трупи, но също така имаме и възможност за коментари онлайн в а, реално време. А, така че сме активни в социалните медии. Съгласен съм. Важно е да има връзка, обратна връзка и възможност за коментари. Защото в хода на размяната на мнения може всички приятели на операта да осъществят връзка помежду си и да разменят впечатление. Благодаря. Госпожа Бит има думата. Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа. Има много въпроси, които бяха зададени. Аз смятам, че тази инициатива е наистина много отрадна, особено в театрите и оперите вероятно става дума, че а, хората, които обичат операта, ще посетят този а, сайт. Opera Vision е една смела инициатива, която е насочена към младата публика. Съдържанието е избрано, е подбрано в в Бретон аристокрацията ходеше на опера и а, на останалите се предлагаше една стандартизирана култура. Да се направи тази а, високо, е, е, тази култура с високи изисквания достъпна е наистина отрадно. Сега би трябвало тази програма да бъде достъпна на три езика. Ще бъде наистина много лошо ако, например, в Полша не могат да стигнат до съдържанието на тази програма. Много благодаря. Заповядайте. Благодаря, че проследихте нашата дейност. Да, вие сте права, че нашия сайт ще бъде на три езика, но всъщност с три езика ще бъде много дълго. Освен всичко друго, ще се изхарчат прекалено много хора. А, аз лично мисля, че а, само 15% посещава триязичната версия, за това ние смятаме, че за сега решението ще бъде достатъчно. Ако имаме допълнителен бюджет, може да се замислим в за това да се добавят други езици, включително и езици от Азия. Много благодаря за вашето гостуване, за това, че представихте вашия прекрасен проект. За нас е много важно, смятам, да видим къде, за какво се използват средствата от програмата Творческа Европа и какви чудесни проекти могат да се реализират с тях на помощ. Много благодарим за това, че ни гостувахте и ни представихте вашата работа. Пожелаваме ви и по-нататък успех. Thank you very much but so, liebe Kolleginnen така, скъпи колеги, сега преминаваме направо към следващата точка от дневния ред който продължава логиката на казаното до сега, а именно ще разгледаме измененията във връзка с програмата Творческа Европа 2021-2027 година. Докладчик е Силвия Коста. 586 са измененията към този доклад на 27 януари на 27 февруари. Ще гласуваме в комисията, а в пленарна зала ще гласуваме вероятно през март. Сега давам веднага думата на Силвия Коста, за да ни представи нещата. Сега не виждам докладчика в сянка. Той е сянка на самия себе си този смисъл. Другите колеги също не са тук. Жалко, че толкова малко колеги присъстват. Тази програма е много важна за работата на нашата комисия. Наред с Еразъм, много е важно гражданите да имат полза от тази програма. И парламентът, отделните политически групи гледат доста положително на тази програма. Нашата цел е да повишим важността на културата, на творческата промисленост. Искаме да подчертаем ролята на а, аудиовизуалната промисленост. В последния доклад във връзка с тази програма се подчерта значението на тази програма за международното измерение на европейската култура. Сега преминавам към измененията. 568 са измененията, които бяха подадени. 104 към моя доклад. Проведохме вече заседание на докладчиците в Сянка в Страсбург и заработихме 28 компромисни изменения. Доста сме напреднали с тази работа. Предстоят ни още две заседания на докладчите в Сянка на 30 януари и 12 февруари преди гласуването в нашата комисия. Ще ви обърна внимание на това, че а, първото четене от на парламента ще бъде през март. Благодаря и за подкрепата на секретарията. Първо, казахме, че бюджета трябва да се увеличи. Това беше наше общо мнение. От една страна, от друга страна, а, разгледахме и съдържанието на програмите – а по-точно мерките за областта на културата. Но без средства няма да напреднем достатъчно добре. Разгледахме също така сътрудничеството. Има 12-13% успешни а, проекти до сега, този процент трябва да бъде увеличен. Разгледахме, както казах, измененията. Постигнахме 28 компромиса и казахме, че общите цели трябва да бъдат преработени и трябва да има по-ясни цели. Като, например, във връзка с оценяване на значението на културата, на културния сектор и на изкуството. По-специфичните цели, казахме, че а, искаме да има три формулирани специфични цели. Мобилност е една от тези теми. Показатели за качеството на проектите и показатели за значението на трансграничния характер на проектите. Също така казахме, че трябва да се подчертава в рамките на проектите добавената стойност за Европейския съюз. Искаме да обърнем внимание на значението на европейския наратив. Има 8 изменения към европейското изменение. Предлага се нов приоритет, свързан с финансирането на създаването на творби. Всичко това намери място в нашето предложение, връзката с гражданите, мобилността, значението на създаването на работни места в този сектор. Някои политически групи казаха, че професионалните качества и качествата на творците трябва да бъдат включени. Международното измерение на програмата беше добавено като друга цел. Стремихме се да подобрим предложението на комисията в областта на музиката и мобилността на творците. А, във връзка с възможността да бъде интегрирана програмата с други програми, ние сме а, е, за. В областта на медиите има 27 предложения за изменения, 5 от тях вече сме включили в а, е, компромисни изменения. Става въпрос за културното наследство, създаването на архиви в а, е, цифровия и аудиовизуалния сектор а в приложенията говорихме за това, че трябва да се споменат и независимите продукции. Те трябва също да бъдат включени в дефинициите. Говорихме също така за връзката с а, директивите за аудиовизуалните медии и а, подкрепата на националните продукции. Направихме и разлика между различни жанрове. А, художествена литература, литература за деца, в а, следващата а, част на програмата също работихме върху над 20 а, изменения. Решихме, че трябва да се подкрепи ролята на а, бюрото, което отговаря за творческия сектор на европейско ниво. Говорихме и за критериите за оценка. Тук ни трябва по-добра дефиниция, за да може по-надежно да се оценяват подадените проекти. Те трябва да са както количествени, така и качествени критерии. И в текста се правят редица предложения. Аз мисля, че до сега работихме много добре, напредваме в правилната посока. Една от целите ни беше да подчертаем специалната роля на сектора на творците и на културата. По приложението има 99 изменения. Ще говорим по тях на следващото заседание на докладчиците в Сянка. Има и още нещо, точка, по която трябва да говорим с комисията. Радвам се, че вече сме в контакт с представителите на комисията. В областта на културата имаме различен процент, различните политически групи искат различно разпределение, разпределение процентуално на средствата на различните подпрограми. Има и още една точка, по която бяха внесени много изменения – За творческия сектор трябва да има много повече данни, казахме ние. Трябва да бъдат намерени и подходящи решения за това. Вече се справихме и с обсъждането на други важни точки от това досие – тук работата ни а, приключи. Казахме, че в приложенията трябва действията да бъдат по-добре дефинирани. И тук има политическо съгласие. Например, целите на специфичните действия и мерки трябва да бъдат по-добре дефинирани. Има пет нови сектора, в които предвиждаме действия. Тук като инструмент предлагаме делегирани актове, като инструменти за управление, но приоритетите и дейностите трябва да бъдат много по-ясно дефинирани за предстоящия 7-годишен период. За това става въпрос. Мисля, че работим много добре с моите колеги, за което благодаря на докладците в Сянка. Много благодаря. Сега преминаваме към докладчиците в Сянка. Започваме с господин Суник. Три минути имате за изказване. Благодаря, ще говоря от името на ЕНП. Аз съм докладчик в Сянка. Позволете ми да започна с благодарност на Силвия Коста за извършената работа по доклада и за изготвянето на компромисите. Аз мисля, че има 590 изменения, което е значителна задача. За ЕНП най-важно тук е да се раздели бюджета, което няма да бъде лесно – ние знаем какви са трудностите, но за нас това е много важно. Що се отнася до медиите и финансирането на медиите, финансирането на аудиовизуалните медии, медии особено е важно за нас. Медиите ще продължават да се нуждаят от подкрепа, за да разпространяват европейски филми и телевизионни програми. Сега по въпроса за културата. Подкрепата за музиката ще бъде нов елемент. Ние много се радваме, че това е отразено в компромисите в част трета на програмата. Инициативите за хвърлянето на мост между културния сектор и медиите. Много е важно да се постигне плурализ, плурализъм в медиите, високо качество и грамотност на медиите. Мисля лично, че е много важно текста на този доклад да бъде четим, лесно четим, независимо от а, а, сложността му. Трябва също така да отчетем достъпността, а, достъпност както в физически, така и в ментален смисъл. Също така, дали а, за океанските партньори също са отчетени. Имаме някои съмнения за създаване на обсерваторията по култура на медиите. Имаме визуална обсерватория в Страсбург. Ако създадем нова, това всъщност ще а, изразходва лъвския дял от а, финансирането. Всичко това са както качествени, така и количествени показатели. Ние ще, ще бъде хубаво, ако постигнем споразумение. Очаквам с нетърпение сътрудничеството ни с Силвия Коста. Благодаря, господин Сули, Господин а, колегата Михелс. Първо, сърдечно благодаря на Силвия Коста. Мисля, че напреднахме доста добре и по отношение на компромисните изменения. Не искам да повтарям неща, които сме обсъждали заедно в комисията. За мен е важно, че успяхме да подчертаем присъщата стойност на културата в обществения диалог в е, нашия текст. И успяхме да повишим значението на културата. За мен е много важно, освен е, финансирането за културата и творческата промишленост, е, да има подкрепа и за инфраструктурата. Както знаеш, има изменение, което обсъждаме в момента – в тази връзка прикамвам всички да подкрепят това изменение. Смятам, че ако продължим да работим толкова конструктивно, ще постигнем добър резултат. Благодаря, Хелга Трупе. Благодаря. Продължаваме работата върху компромисните изменения в момента. Не искам да повтарям казаното от е, колегите. Разбира се, присъщата стойност на културата е много важно на политическо ниво, както каза Михайла, както и колегата Суник е, каза, не искам да повтарям неща, съгласна съм с това. А, но ще кажа няколко думи за МФР и за бюджета. Това е а, изключително важно за нашата дейност и за бюджета като цяло. Не можем да говорим за съдържание без да знаем конкретни цифри, защото цифрите отразяват онова, което в крайна сметка можем да направим с различните посоки на програмата Творческа Европа. Споменахме програмата Музиката движва Европа. Това е ръка подадена на младежите, емоционален подход. Искаме да има и по-адекватно финансиране за филмовата промишленост, както и за цялата програма Творческа Европа не можем по-добре да разпределим парите, отколкото до сега. Ще се справим само ако имаме повече средства. Понякога е скучно да повтаряме едно и също непрекъснато, но просто така стоят нещата в същина. Ако искаме повече средства, за да стимулираме качествена, журна, качествена журналистика, не бива да отнемаме средства от медиите. Искаме да постигнем повече, да достигнем до повече хора, да бъдем по-приобщаващи, да работим с млади хора. Така че по тази причина е много важно с какви бюджетни средства ще разполагаме. И не можем да говорим за разпределяне на средствата, без да знаем с колко разполагаме. А, миналата седмица в Страсбург а, говорихме пак по този въпрос. Разбира се, ако имаме повече средства от структурните фондове, от ЕФСИ, а, структурни инвестиции в областта на културата са много важни – но важно е да се уточни бюджета, който ще имаме за Творческа Европа. Не мога да кажа повече. Благодаря. Ако позволите и аз да се включа в тази част на дискусията, това е е, нещо, което непрекъснато повтарям в парламента. В момента има голям натиск и някак си има състезание кой ще приключи първи, кой първи ще постигне резултат при странните преговори. Не мисля, че това е разумно е, и постоянно го казвам. Ние като парламента губим е, важна позиция по преговорите, защото защото отхвърляме принципа нищо не е договорено, докато всичко не бъде договорено. А тук се разправят едни странни изпълнения и се стигат до някакви привидни решения предварителни, но без цифри, без съгласие на съвета. Но това, което ние трябва да направим като комисия е да приключим първото четене с нашите предложения и след това в началото на новия мандат можем да започнем преговори. Тогава ще имаме конкретните цифри и ще можем да водим преговорите. Всичко завърси от финансите. Не се ли уточни в финансовия въпрос? Нищо друго не е решено, но да говорим за предварителна договореност ми според мен е неразумно, защото по този начин губим позиция. Комисията за култура трябва да има ясна позиция и за творческа Европа, и за Еразъм. Няма да допуснем да ни поставят под натиск и аз това го казах пределно ясно на на румънския посланник, който също тръгна да ми обяснява, можем да постигнем договореност по отделни точки. Аз му казах в нашата комисия това не става, защото съдържанието зависи от парите, които ще имаме. И преди да получим пари, не можем да приключим никакви преговори с съвета, нито предварителни, нито каквито и да било други и се надявам, че моята пламенна защита на тази теория среща и подкрепа. И се надявам да успеем. Госпожа Билт да не разбира нищо специално. Исках да изкажа мнение за това досие и относно измененията, които не са просто разгледани и ми се струва, че начина по който работим, въпреки че се чувствам малко така изключена от този начин на работа, който се прилага тук. Председателката, благодаря. Сега да чуем комисията. Желаете да вземе, желаете ли да вземете отношение? Виждам, че въртите отрицателно глава. Не. Тогава Силвия. И така, ще бъда много кратка. Е. Благодаря на всички за изказаните мнения. Мисля, че ще успеем да постигнем известен баланс. По повод казаното от колегата Соник, ако искате да ме чуете, обърнете ми внимание. Говорихте е, за надзорния орган. Обърнали сме внимание на това, като казахме, че могат да се използват и компетентните агенции. Има и други възможности за създаване на нов орган, чисто физически. Но не за това и да реч. Става дума за орган, който да поеме отговорността така че тук в този, този отрасъл да не бъде отслабен. От Страсбург потвърждават това, говоря за на надзорния орган. Е, но за мен е важно да има баланс между количество и качество при оценката на проектите. До сега оценяваме винаги количествено. В културата не става така. Благодаря на колегите на Хелга и германската ни колежка. А, вие подчертахте заедно с председателката нещо важно. Важно е да имаме текст на парламента. Няма съмнение по този въпрос, но има най-различни виждания, как същото и в моята политическа група по отношение на гражданството и в комисията Либе съществуват определени виждания и възникват определени проблеми. Това само в скоби, но и те не ни помагат. Хелга? С едно съм съгласна тази програма е много амбициозна, защото са включени много нови дейности. Но всичко зависи от бюджета, от това колко пари ще получим. Това ще определи и времетраеното на проекта. Ако вземем сегашните цифри, всички тези иновации, журналистика, музика, културно наследство и така нататък парите абсолютно не стигат. Тези дейности ще се окажат невъзможни. Надявам се да получим повече средства. Смятам също така, че е важно въпросът за вътреш, да обърне внимание на вътрешното а, осъществяване. Да видим как ще се разпределят парите, как ние ще получим желаните средства. И разбира се, ми се ще на следващия парламент да можем да направим предложение, което да приемат Европейска столица на културата, Гетеборг и така нататък. В културната, в творческата област има толкова много неща, които искаме да запазим и продължим. А по отношение на аудиовизията и конкуренцията там, също бяха казани важни неща. Благодаря за дискусията. Председателката, ние благодарим. Силвия, пожелавам на теб и докладчиците в Сянка успех. Знам, че ще се справите и на 20 февруари предстои гласуване. Всичко е чудесно. С това изчерпваме дневния ред. Следва заседанието на координаторите. Впрочем, на 4 февруари между 15 и 18.30 е следващото ни заседание. Благодаря на всички за присъствието и хубава вечер координаторите да останат, които са тук. За останалите моля да осигурят незабавно присъствие на съответните лица. Председателката любезно благодари на преводачите за неизменно насъщно полезната и добре свършена работа.